Uh, Председателят, благодаря ви. Сега се обръщаме към представителите на политическите групи. Първо започваме с господин Кристиянис. Заповядайте, представител на Европейската народна партия. Благодаря. Госпожо Братишек, вие е, говорихте каквото трябва да се говори, но ще направите ли това, което трябва да направите. Сега в момента, е, когато има пожар, обикновено е, е, се очаква помощ. Е, Финансите във вашата родина са под натиск и е, като министр-председател вие отказахте помощта на Европейския съюз. Въпросът ми е, отказахте ли подкрепата на Европейския съюз с аргумента, че искате вашата страна да остане независима от лозунги, като например Европейския съюз да не окупира Словения? Вие е, искате е, да бъдат независими държавите членки, но как тогава ще създадете енергиен съюз? Как да да ви се вярва при положение, че е, този е, е, съюз е, се противопоставя на това, което вие поне наричате независимост на държавите членки. Как намирате квадратурата на този кръг? Председателя, заповядайте госпожо, имате думата. Благодаря ви за този въпрос. Аз мисля, че член, от страна на представител на Европейския парламент, да, аз съм убедена, че на европейско ниво трябва да има механизъм за оказване на помощ, ако дадена държава членка се нуждае от помощ. Независимо от това обаче, аз е, се гордея с това, че намерих решение, независ... Е, е, бидейки независима. Искам да ви кажа, че въпреки, че Словения беше предопределена да бъде следващата страна, е, която ще изпадне в криза, оказа се, че е, такава помощ не ни е необходима. Е, Словения се справи сама и по този начин ние доказахме на Европейския съюз, че доминото не продължи да пада, т.е. че държава членка е способна да разреши проблемите си сама. Ние не не сме се отказали от помощ, ние просто се справихме е, с е, проблема си самостоятелно и се гордаем днес с това. По енергийния съюз. Енергийният съюз е една от ключовите задачи е, за следващите 5 години и аз съм съгласна с вас. Необходимо е сътрудничество и ще бъде необходимо сътрудничество. И при положение, че е, ние сме си поставили една обща цел една обща цел за изграждане на енергиен съюз, то тогава е важно държавите членки да вземат участие в този съюз. Това е важно, за да постигнем е, целите, които сме си поставили, за да споделиме тези цели и постигайки ги, разбира се, че ще им бъде необходима и вашата подкрепа. Е, Европейската комисия и лично аз като най заместник-председател е, в трудни времена ще се опитаме да постигнем тази цел, но съвместно с държавите членки и съвместно с вас това е една напълно напълно постижима цел. Е, следващия въпрос госпожа Ван Бремт от Европейската е, е, социалистическа партия. Благодаря. Е, искам да ви кажа, че има доста въпроси по енергийния съюз, но аз искам да се спра на е, точната връзка, която вие ще поддържате като заместник председател на Европейската комисия е, по енергийния съюз с настоящия комисар, който отговаря за енергетиката и климата. Бихте ли ни обяснили, има ли разлика, каква е тя и има ли ясна разлика в това, което вие ще правите с ясната ви задача? Е, така че е, искам да задам ясен въпрос. Кой ще отговаря, например, за поставянето на целите за енергийна ефективност и за целите за обновяеми енергийни източници. Това ще бъде ли комисаря за енергетиката и климата или заместник-председателя за енергийния съюз? Ако вие сте е, този заместник-председател, е, какво ще направите за енергийна ефективност и за обновяеми енергийни източници? Благодаря. Е, Госпожо Братишек, имате думата, е, казва председателя. Е, благодаря, госпожо, за този въпрос. Да, аз е, знам, че има много грешки, че много неприятности имаше с настоящ, при настоящата комисия и мисля, че господин Юнкер добре е обмислил преди да предложи такава структура и такава организация на комисията. И искам да ви кажа, че, че чрез своите действия ние ще докажем, че нашата комисия ще може да работи по-ефективно. Лично аз ще координирам и ориентирам дейностите и работата на няколко комисаря с една единствена цел е, да е, съчетаем цели от различни области, е, за да се стремим към една единствена цел, споделена от всички. И аз съм убедена, че от самото начало ако имам достатъчно късмет, за да получа вашето доверие е, и съм сигурна, че Европейската комисия ще се споразумее за това е, как да работи самата тя и мисля, че е, ще се справим с задачата, която ще ни бъде възложена. Колкото до отговорността за постигането на целите и изобщо за поставянето на цели, аз мисля, че тук това е много по-важно отколкото на въпроса кой е лично отговорен за конкретни цели. Много по-важно е да се поставят амбициозни цели и всички ние да се стремим да постигнем тези цели. И в края на краищата ние като Европейска комисия ще бъдем отговорни за постигането на тези цели, както винаги. Председателят, благодаря, давам думата на господин Марек Гобачек от Европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Е, енергийният съюз е ключов елемент за енергийната сигурност на Европейския съюз. И аз мисля, че то е от ключово значение за е, гарантирането на енергийни суровини. Е, това също така е много важно и за нашата зависимост от изтока. Настоящата ситуация изисква бързи и решителни действия за енергийна сигурност е, предвид действията на Русия. И Отговорът на парламента се съдържа в неговата последна декларация. Е, ние трябва да имаме е, план за краткосрочни и средносрочни действия. Въпросът ми е, коя част от сигурността на доставките на природен газ е изключително важна е, предвид настоящата заплаха за доставка на енергийни е, суровини. Как трябва да се оцени това? И на второ място, ако Русия спре доставките на природен град, е, газ на Европейския съюз, какво според вас трябва да замени този природен газ? Председателя, благодаря ви, очаквам отговора. Е, госпожа Братишек, благодаря. Е, е, уважаеми депутати, да, е, сигурността на доставките на енергийни суровини е кръгален камък за енергийния съюз. Безспорно, ситуацията, в която ние се озовахме, съвсем наскоро ни принуждава да действаме колкото се може по-бързо. Газова криза, като тази, която вече сме наблюдавали в Европейския съюз, е, мисля, че е, направи така, че в крайна сметка сега сме много по-добре подготвени, отколкото през 2009 година, когато преживяхме е, сходна криза. Разбира се, че трябва да се търсят краткосрочни и средносрочни решения. С по-силен вътрешен пазар и с по-добра връзка в инфраструктурата, мисля, че ще имаме възможност да осъществяваме пренос на енергия между страни е, и между региони в Европейския съюз. Така че е, по-добра инфраструктура, една е, напълно завършена инфраструктура са ни абсолютно необходими за енергийната сигурност. Краткосрочно аз мисля, че трябва много бързо да разработим нещо като план за спешни действия и аз мисля, че съответните дирекции в комисията вече работят по този въпрос. Е, те са подложени на така наречения стрес тест. Какво би се случвало, ако бъдат намалени доставките или изобщо спрени доставките на природен газ? Аз мисля, че е, трябва да отбележим, че това вече се е случвало и то далеч не е отдавна. И разбира се, при подобен случай е, ние трябва да се обърнем и към е, други основни доставчици Норвегия и Средиземноморието. Благодаря ви, господин Федерле, от името на АОДЕ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за вашите думи, госпожо кандидат за комисар. Между геополитик политик Геополитиката, измененията в климата ви поставиха на кръстопът, без значение дали го искате или не. Сега сме в положение, в което заетостта, индустрията и всичко зависи от отношенията ни с Русия. Трябва да направим избор при положение, че инвестираме в възобновяеми източници енергийна ефективност, за да създадем нови работни места в Европа и да не се поддаваме на диктатори. Въпросът ми към вас е как вие, като заместник-председател на Европейската комисия ще гарантирате ускорен преход, така че Европа да, стан, да играе водеща роля в областта на възобновяемите енергии? Благодаря ви. Имате думата за отговор. Благодаря ви за въпроса. Нашата визия и цели са ясни. Ясни са и какви ще бъдат стъпките. Аз искрено вярвам, че всички ние споделяме тези цели. Европейската комисия не би могла да постигне каквото и да е в тази област без сътрудничеството с Европейския парламент. Затова е изключително важно да знаем, че целите ни са споделени. Както вече казах, без одобрението на държавните правителствени ръководители и без вашата подкрепа, аз не бих могла да постигна много. Важно е да знаем, че всички ние се целим в едно. Да, възобновяемите източници са важни по няколко причини, по мое мнение. Първо, е, чрез тях се намаляват емисиите от парникови газове. По този начин постигаме една от целите. Намалява се зависимостта от внос и не на последно място, те водят и до създаването на нови работни места, така наречените екологосъобразни работни места, които подобряват економическия ни растеж. Разбира се, за мен е ясно, че на базата на договорите държавите членки сами избират какъв енергиен микс да се прилага в тяхната държава членка. Но, въпреки всичко, всички държави членки трябва да споделят нашите ценности, всички трябва да участват, извинете, за да може да постигнем това, към което се стремим. Бихме искали възобновяемите източници да бъдат по-ефтини и по-достъпни, за всички, за това ще продължим да инвестираме в научна и развойна дейност. Аз лично ще работя, за да може Европа да играе водеща роля в областта на възобновяемите енергии. Благодаря господин Неоклис Силикиотис от името на ГУЕ. Уважаема госпожо Братушек, В изявлението на Европейската комисия за енергийната безопасност не се казва нищо за големите резерви, открити в източния средиземноморски регион. Не се казва нищо и за тяхното използване. Просто се говори за някакво енергийно средище. Енергийните средища и залежи в югоисточната част на Средиземноморския регион са изключително важни. Вие как смятате да използвате този запас? И по-специално запаса в Кипър? Възнамерявате ли да създадете някакво енергийно средище в този регион, което да бъде насочено към Европа? И на последно място бих искал да попитам следното. Вчера Турция Оратора беше прекъснат. Моля за отговор. Благодаря ви за въпроса. Не мисля, че отново трябва да повтарям, че енергийната сигурност и надежността на доставките продължават да бъдат крайъгълния камък на енергийния съюз. Диверсификацията на енергийните източници ще ни помогне да постигнем нашите общи цели, а именно по-независима Европа с оглед на енергийните доставки. Някои стъпки ще изискват повече време от други, но е факт, че някои проекти са в по-напреднала фаза, те са били добре подготвени, докато други ще се нуждаят от повече време. Енергийният съюз и Европейския съюз като цяло се нуждаят от единен вътрешен пазар, за да може да бъдем по-конкурентоспособни. Ако искаме да бъдем по-независими, аз съм убедена, че това е наша обща цел – Тогава, както вече споменах, трябва спешно да диферен... диверсифицираме енергийните източници и доставчиците. Енергийната независимост трябва да бъде наша обща цел през следващите 5 години. Благодаря ви, Клод Турмес, от името на Зелените. Уважаема госпожо кандидат за комисар, тук съм. Вие казахте амбициозни цели в областта на възобновяемите източници. Знаете ли, че 27% от тези източници в 2030 година ще доведат до по-малко инвестиции между 2020 и 2030 година, отколкото инвестициите, които правим сега между 2010 и 2020 година? Наистина ли смятате, че трябва да се намали, е, намалят инвестициите във възобновяема енергия? А, така ли ще бъдем лидери в световен план. И на второ място, следващия ми въпрос. Енергия съюз означава сближаване. Надявам се, че сте съгласна, че държавите трябва да се сближат Имаме директива за възобновяемите източници, която е такава машина за сближаване на държавите членки, защото всеки, всяка държава членка има задължителни цели в тази област. Вие трябва да използвате правото си на инициатива като комисар, за да се изпълнят целите за сближаването от всички държави членки. Благодаря ви. Времето ви свърши. Да чуем госпожа Братошек за отговор. Благодаря ви за въпроса. Аз вярвам, че възобновяемите енергийни източници са бъдещето на Европа. Това е пътеката, която ще ни отведе към енергийната независимост. Разбира се, нищо не може да се промени така бързо – Целта ни не трябва да бъде 27%, а най-малко 27%. Това е целта, която подкрепиха държавите членки. И аз смятам, се надявам, че този месец ще приемем заключения на съвета, които ще превърнат 27% в задължителна цел за всички. При определенето на енергийния си микс обаче държавите членки са независими. Те решават какъв тип енергия да използват. И за това ми се струва, че е необходимо да подчертаем следното. Енергийните източници не могат да бъдат заменени просто е така. Тези енергийни източници, които продължат да се използват, а именно изкопаемите горева, горива, горива са източници, по които отбелязваме напредък. Какво имам предвид? Имам предвид, че замърсяването от този тип източници намалява. Използването на възобновяеми източници и енергийните миксове в държавите членки са различни. Затова е трудно да се зададат еднакви цели на национално равнище за всички държави. Благодаря ви. Господин Дарио Тамбурано от името на EFDD. Е Добър ден, госпожо кандидат за комисар. Думата устойчивост се използва все повече и повече в енергийната област. От май 2014 година имаме съобщение на Комисията за енергийната стратегия. По мое мнение, тук понятието устойчивост се използва в смисъл отгоре надолу. Какво имам предвид? Акцента се поставя само върху хардуера, т.е. повече върху а, инфраструктурата, ядрените съоръжения и така нататък. Никъде не се казва, че подхода може да бъде отдолу нагоре. Тоест, че може да повишим осведомеността сред местните и общински компетентни органи. Вие може да промените това. Този термин не се познава от всички. А, може би тези, които ни слушат, също не знаят какво е. Вие какво разбирате под понятието устойчивост отгоре надолу или отдолу нагоре? Благодаря ви. Имате думата за отговор. Благодаря ви за въпроса. Да, имаме визия за устойчив енергиен пазар. Ние трябва да отправим поглед в бъдещето. Ако искаме стабилен, устойчив такъв съюз, тогава трябва да действаме в няколко области. Първо, когато говорим за сигурност, нещо, което вече упоменах, първо трябва да гарантираме силен вътрешен пазар. Нуждаем се от по-добре функциониращ вътрешен пазар. На второ място, в рамките на енергийния съюз трябва да се стигне до производството на повече електроенергия – по този начин ще бъдем по-малко зависими от вноса. Това са двете основни стъпки. Когато говорим за производство на енергия, ние де-факто мислим за възобновяемо за производство на енергия от възобновяеми източници, а такива има в Европа. Разбира се, че местните общности могат да играят важна роля в това отношение. Пример. Санирането на сградите може е, да е, ни послужи за няколко цели. Може да създаде нови работни места, може да намали въглеродните емисии, може да доведе до намаляване на потреблението на енергия, съответно ще доведе и до намаляване на зависимостта ни от чужди доставчици. Това е, би бил един устойчив пазар. Благодаря ви. С това изчерпахме първия кръг от въпроси и отговори. Преминаваме към следващия кръг от името на политическите групи. Госпожа Франсуаз Гростет, заповядайте. Мадам Брат... Благодаря ви. Госпожо Братушек, атомната енергетика нам допринася за намаляването на емисията от въглероден диоксид и също така допринася за европейската енергийна независимост. Франция осигурява близо 80% от своята производство на електроенергия чрез своят атомни електроцентрали, което ти позволява да има близо 50% енергийна независимост. И други държави членки инвестират в атомна енергетика и близо 30% от електроенергията в Европа се произвежда от атомни електроцентрали. Това е един високо квалифициран сектор, в който създава високо квалифицирани работни места и източник на економически растеж. Госпожо кандидат комисар, как възнамерявате да намерите равновесието в мисията ви по отношение на споразумението Евратум, което нееднократно се поставя под въпрос? Yes, Благодаря ви за този въпрос. Уважаемия колега, започва вече се повтарям, но нека да го кажа още веднъж. Държавите членки трябва да зачитат договорите и държавите членки носят отговорност за определяне на енергийния си микс. В моята страна, в Словения, имаме АЕЦ и голяма част от електроенергията в страната се произвежда от тази атомна електроцентрала. Когато говорим за атомна енергия, смятам, че е много важно да имаме норми на европейско равнище. Съществуват такива норми по отношение на сигурността, след последната съществена авария в ядрения сектор, всички АЕЦ в Европейския съюз трябваше да преминат през стрес тестове, да се гарантира тяхната безопасност. Обедена съм, че това е това са мерките, които Европейската комисия може и трябва да предприема. Това дължим на гражданите си. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. Думата има господин Жил... Парньо. Господин председател, госпожо кандидат комисар, въпреки напредъкът постигнат през последните няколко години, политиката на Европейския съюз в областта на енергетиката не постигна основните си цели, а именно осигуряване на електроенергия на достъпни цени, запазване на конкурентоспособността на европейската економика, гарантиране на енергодоставките за всички европейски граждани, подобряване на модела на разпределение и потребление на електроенергия, която води до преминаването към една економика, с а, нисък въглероден отпечатък. Има няколко конкретни въпроса към вас. Можете ли да ни кажете какви ще бъдат основните компоненти и цели на енергийния съюз, за който ще отговаряте? Дали ще се доближава до визията на председателят Юнкер, дали трябва да се създаде централна система за покуп, за, за, за покуп закупуване на газ, както беше предложено от вас, господин председател Бузек и Жак Делор. И дали този енергиен съюз ще доведе до развитието на един устойчив економически растеж? Това са конкретните ми въпроси и очаквам от вас конкретни отговори. Najlepša hvala za vprašanje. In, uh... Благодаря ви за въпроса. Съгласна съм с вас. Поставили сме си редица цели в рамките на енергийния съюз. Целта на енергийния съюз е достъп до сигурни енергоисточници и достъпни цени на електроенергетиката. Както вече казах, постигането на тези цели ще ни отнеме време. Но основните компоненти и цели на Съюза на енергетиката според мен са известни. Най-напред трябва да се намали енергопотреблението, като по този начин ще се засили енергийната ни независимост. На второ място трябва да подобрим енергийната сигурност, но едновременно с това не бива да поставяме под заплаха европейската конкретна способност. Трябва, разбира се, да осъществим и прехода към нисковъглеродна економика. За целта трябва да инвестираме в възобновяеми енергийни източници. Трябва непрестанно да подобряваме технологиите при употребата на изкопаеми горива. А ако искаме да намалим зависимостта си, трябва да диверсифицираме маршрутите за доставка и източниците на енергетика. А за целта трябва да подобрим инфраструктурата в рамките на енергийния съюз. На Иберския полуостров и в прибалтийските държави има много сериозни проблеми, свързани с инфраструктурите. И както вече казах, преходът не може да се осъществи за ден или два. По някои проекти сме по-добре подготвени, но прилагането на други ще ни отнеме доста повече време. Съгласна съм обаче, че трябва да имаме единен глас в преговорите ни с ключовите ни международни партньори. Европа чрез своя един съюз трябва да има общ единен глас. Благодаря ви думата има госпожа Джули Гарлинг. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Братушек. въпреки някои сериозни и конкретни въпроси от страна на колегите, към момента не ни давате никакви конкретни отговори, а само повтаряте най-общите е, компоненти на стъпителното ви изказване. Ще ви задам много конкретен въпрос и очаквам от вас много конкретен отговор. В писмените си отговори твърдите, цитирам, интелигентната политика на данъчно облагане, чрез която замърсителят плаща. Това е една от вашите цели. Може би така възнамерявате да финансирате всички други ангажименти, които поемате или не поемате. Дали обаче, както знаете, прякото данъчно облагане е в правомощите на държавите членки, така че как възнамерявате да осъществите това ваше обещание? Много ви благодаря за въпросите. Ако всички сме наясно какви са общите ни цели – или с други думи казано, ако сме съгласни с целите, които заедно са си поставили в Европейски парламент, Европейската комисия и държавите членки, и ако сме сериозни в намерените си да постигнем тази цели, то трябва да работим заедно в тази насока. По отношение на цената на енергията, в Европа положихме много усилия за използване на чисти енергоисточници и в борбата с измененията на климата. И като резултат цената на енергията в Европа е по-скъпа, включително и поради различните системи за данъчно облагане. И ако искаме да постигнем по ни цели в рамките на енергийния съюз, мисля, че може да постигнем споразумение в, по този въпрос. Наясно съм, че държавите членки са независими при определяне на данъчната си политика. Но ако сериозно гледаме на проекта за енергийния съюз, смятам, че можем и че трябва да постигнем споразумение по този въпрос. Смятам, че трябва да търсим решения за по-високо данъчно облагане на замърсителите, тези, които замърсяват повече. А тези, които замърсяват по-малко, трябва да се възползват от по-низко данъчно облагане. Но, както вече казахте, държавите членки трябва да се споразумеят за подобни мерки. Но пак казвам, ако всички се борим за постигане същи цели, не би трябвало да е чак толкова сложно. Благодаря ви, думата господин Гербранди. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Братушек за това, че поемат ангажимент за програмата за работни места и екологосъпросни економически растеж. Според мен енергетиката в Европа има три основни проблема. Прекалено скъпа е, прекалено много замърсява околната среда и сме прекалено зависими. Затова имаме нужда от голям преход в областта на енергетиката. Имаме нужда от повече енергийна, енергийна ефективност и диверсификация на екоисточниците, което никак няма да е лесно които ми въпрос е съгласна на наистина с този анализ. И вторият ми въпрос. Как смятате, че ще е, получите подкрепа от държавите членки, защото енергийният съюз изисква много тясно сътрудничество на държавите членки и това е един от основните проблеми, с които сме се сблъсквали в миналото. Uh, ja, hvala, spoštovani poslanec, tudi Благодаря ви, колега, за въпроса. ако целите ни по отношение на енергийния съюз са еднакви, аз смятам, че те са, защото заедно определихме контурите на този енергиен съюз, в такъв случай не би трябвало да е чак толкова трудно да ги постигнем. Вече споменахте днес, че трудно ще се намери консенсус за конкретни индивидуални решения. Съгласна съм с вас. Енергийният съюз е свързан с много сериозни разходи, той допринася съществено за замърсяването на околната среда и сме прекалено зависими. Ако искаме да намалим зависимостта си в от отрасъл, трябва да произвеждаме повече енергия тук в Европейския съюз, чрез собствените ни енергоисточници. Било и, колкото е възможно, чрез възобновяеми енергоисточници. Трябва също така да направим по-ефективна употребата ни на изкопаеми горива. Трябва да използваме възможно най-екологосъобразни технологии. Следващия важен компонент е на гената ефективност. Тъй като чрез подобряване на гената ефективност ще намалим енергопотреблението и едновременно с това зависимостта ни от внос. Също така, във всички проекти за повишаване на енергийната ефективност и енергийната независимост, ще, чрез осъществяването на тези проекти ще допринесем създаване на работни места и даване на втласък на економически растеж в Европейския съюз. Обедена съм, че цената на енергетиката може да бъде намалена чрез доизграждане на вътрешния пазар. А за да постигнем всички тези цели, имаме нужда и от по-добра инфраструктура. Sorry, мадам Мария Келонен. Председателят, госпожа Мария Келона има думата. Е, е, госпожо кандидата за заместник председател на Европейската комисия. Е, целите ни за промяната на климата водят до интелигентен енергиен микс, което е, предполага различни източници, но е, също така и наблюдение и контрол в реално време. Какъв график според вас е, ще бъде изработен от Европейската комисия, за да има за да има европейска електроцентрала? Благодаря ви за този въпрос. Както вече казах в встъпителните си думи, аз ще се съсредоточа в максимално споделяне на инвестициите. И в своята работа комисията Юнкер ще бъде е, насочена е, към е, енергийно поколение от гледна точка на източниците. А освен това, трябва да има и умни енергийни мрежи. Аз искам да поставя ударението, а също така и вие ще поставите ударението върху обновяемите енергийни източници. Както казах, ще трябва да се, ще са, бъдат необходими умни мрежи, т.е. да може да се произвежда електроенергия в единия край на Европа и тя да бъде пренесена до потребители на другия край на Европа. Е, в момента ми е трудно да отговаря точно на вашия въпрос, свързан с графика. Кога очакваме тези проекти да бъдат напълно приключени? Знам, че някои от проектите в момента са на подготвителен етап, други не са приключени, но се надявам, че тези, които са започнати, ще приключат бързо, за другите ще бъде необходимо още малко време, но, както вече казахме, интелигентните мрежи, заедно с желанието ни да използваме повече обновяеми източници, са абсолютно необходими. Както вече казах, аз ще се опитам да направя всичко, за да може значителна част от пакета от инвестиции да бъдат насочени именно към този проект. Господин Вискот, благодаря господин председател, благодаря госпожо Батишек. Ние ви слушваме, защото се предполага, че ще бъдете заместник председател на Европейската комисия по енергийния съюз. И след като всички чухме, че всичко е трудно, ние това го знаем. Сега очакваме от заместник председател на Европейската комисия да поеме някаква инициатива и тя да бъде категорична. И за това ви ви насърчавам да бъдете много по-точна. Какво искате да направите конкретно? Е, знаем, че ситуацията е трудна, светът е труден. Искаме да разрешим някои въпроси. Искам конкретен въпрос да ви задам по преговорите по е, климата. Вие ще първата, която ще води преговори по климата. Е, вие сте шеф Сахер, както бихме казали на английски. И на второ място, какво ще направите, за да сте сигурни, че ще има по-голяма амбиция над тези 40% до 2020? 2030 година, защото ние знаем, че това е нисък прак до 2050 година. Търси се цел от 50% до 2050 година. Как искате по-висок прак на амбиция? Не ни казвахте, че е трудно, аз това вече го знам. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви за този въпрос. Благодаря почитаемия депутат. Аз съм сигурна, че ще се съгласни с мен, че лично аз няма да мога да постигна тези цели сама. Именно заради това аз казвам, че е необходимо сътрудничеството на държавите членки, за да се постигнат тези цели. Е, безспорно, безспорно. Безспорно ще поема тези инициативи и ще направя това, като трябва да се направи, за да може целите, които си поставим, да бъдат амбициозни, но едновременно с това трябва да останем реалисти. Мисля, че е много важно всички ние да можем е, да е, приобщим и останалите. Е, за да можем да приобщим към нашите цели както държавите членки, така и нашите партньори, Съединените щати и Китай, защото Европейския съюз сам, колкото и да са амбициозни целите му, е, няма да може да разреши сам всички проблеми. Е, защото въздуха и климатът ни ще бъдат прекалено замърсени от други, които са извън нас. Така че е, аз ще поемам инициативи. Няма да има проблем да поемам инициативи. Но едновременно с това аз е, много добре е, знам, че ще имам ангажименти в комисията като заместник-председател. И много добре знам, че сътрудничеството от страна на държавите членки ще бъде много важно. И затова постоянно повтарям, че трябва държавите членки да поставят своите цели съвместно с комисията. Без държавите членки ние няма да можем да постигнем тези цели господин е, Педичини. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат заместник председател на Европейската комисия, във всички слушвания, включително и в днешната, когато се говори за енергетика, се говори за енергия микс и за устойчивост. Но тези две понятия не винаги са съвместими. Съвсем откровенно казано, аз мятам, че е, чрез енергийния микс ние ще отнемем на държавите членки да използват е, възможността да използват, например, твърди горива, защото се смята, че те не са устойчиви. Има ли възможност е, да се увеличат квотите е, за твърди горива, като се намалят обновяемите сученици? Но на държавите членки изобщо ни им пука за това дали има по-големи емисии на въглероден двокис от предвидените. В края на краищата гражданите плащат. Какви разпоредби възнамерявате да приемете за е, за да се възпрепятства това нещастния гражданин отново да плаща. Благодаря. Благодаря. Въпреки, че рискувам да се повторя, аз отново ще кажа. Това е нещо, което проистича от договорите. Фактът е на лице. Държавите членки отговарят самостоятелно за енергийния си микс. Това е факт от живота. Едновременно с това, е, всяка отделна държава членка трябва да съзнава ясно, е, че трябва да допринесе за споделените цели, е, които ние сме си поставили съвместно. През е, последните две седмици, когато подготвях настоящото изслушване, аз осъзнах, че Опитвайки се да постигнем целите на 2020 година, ние сме на прав път и както накратко ме уведомиха експертите, тези цели ще бъдат постигнати. От друга страна, никак не е просто да се променя енергиен микс в дадена страна от днес за утре. Ето защо, отново подчертавам, в страните, е, където е, значителна част от енергийния микс е, идва от твърди горива, ние трябва да насърчим зелената енергия. И аз Смятам, че това трябва да бъде една от нашите две споделени цели. Председателя, благодаря на госпожа кандидата за заместник-председател на Европейската комисия, господин Шапхауерсер. Имате думата. Добър ден, госпожо. Първият ми въпрос е, в е, политиката по енергетиката без държавите нации вие не можете да направите нищо. Така че как си представяте сътрудничеството между държавите нации, особено е, по големите обекти за економия на енергия и по новите енергоисточници? Е, втория ми въпрос. Вие говорите за 400 милиарда внос. Това е горе-долу цифрата, с която разполагам и аз. Ако искаме да направим 10% економия на енергия в рентабилни инвестиции за следващите 10 години, трябва да инвестираме около 400 милиарда. Откъде ще ги намерите? Всички говорят за 300 милиарда е, на господин Юнкер, обаче те се множат, защото всеки комисар говори за тези пари. Вие видели ли сте как изглеждат те и къде се съдържат те? На второ място ние предложихме програма за европейска економия, подкрепена от е, е, френската и италианската спестовна каса ще подкрепите ли тази програма заедно с Централно Европейската банка за инвестиции? Председателя, благодаря ви. Имате думата, госпожо Батушек. Благодаря ви много за този въпрос. Не, не е вярно. Аз не съм а, а, казала нещо точно в този смисъл, но отново искам да повторя, че Европейската комисия е, сама по себе си, без участието на държавите членки, няма да може да постигне успех. И аз не просто се надявам, аз вярвам, аз съм сигурна, че държавите членки много добре съзнават това когато поставяме някакви е, цели, когато си поставяме някакви задачи, ние поемаме и някакви ангажименти толкова. И не, че аз като заместник-председател не мога да направя нищо, но, пак повтарям, необходимо ни е разбиране и сътрудничество от страна на държавите членки. Колкото до инвестициите, инвестиции в областта на енергията, ние искаме да създадем по-силен вътрешен пазар. Аз съм сигурна, че това е споделено от всички цел, за да може енергията да стане по-ефтина, за да може е, нашата економика да стане конкурентоспособна, за което са ни е, необходими значителни суми. За инвестициите са ни необходими доста пари и значителна част от финансирането ще дойде от частния сектор, от частни инвеститори, но аз съм убедена, че при положение, че всички ние насърчим зеления растеж, ако всички ние решим, че през следващите 5 години Европейския съюз трябва да тръгне по този път, аз съм сигурна, че в края на краищата ние като Европейска комисия ще стигнем до заключението, че инвестиции в енергийния съюз са инвестиции в зелени работни места и зелен економически растеж. Но, разбира се, все още се търси съгласие по този въпрос в рамките на Европейската комисия. Е, отговорът е прекъснат от председателя госпожа Естер Деланде. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпроса за тактичността на жените, за тяхната мекота. Разбира се, госпожо Батешек, аз ви поздравявам за това, че сте номинирана за кандидат на Европейската комисия по енергия, енергетика, но вие на шега казахте, че сте спасили Словения от Европейски съюз, но сега, когато говорим за енергиен съюз, вие казвате, че ни трябва повече Европейски съюз. Но все пак, тъй като се съмнявам, аз няма да бъда категорична. Надявам се сега да отговорите обаче на следния ми въпрос. В е, вашия енергиен съюз какво трябва да направят 20-те държави членки, когато се съюзяват? Какво трябва да остане за тях? Е, извинете, е, кажете точно, кои инициативи трябва да бъдат водени съвместно, кои са близки до сърцето ви, какво можем да очакваме от вас? Дайте ни някаква идея за това какъв заместник председател ще бъдете. Е, аз имам чувството, че говоря от името на всички, е, които са в тази зала. За момента вие давате само стандартни отговори. Е, благодаря. Благодаря много. Дами и господа депутати, бих казала следното. Аз не съм спасила Словения от Европейския съюз. Аз спасих Европа от друг проблем. Е, е, е, пословичното домино на финансовите пазари или финансовите проблеми на държавите членки спряха до Словения. Така че много важно Европейския съюз да има механизъм, който да дава възможност на държавите членки да проявяват солидарност към останалите, но съм дълбоко убедена, че е много по-добре и много по-добре за самия Европейски съюз, ако държавите членки са способни сами да решават своите проблеми. Нещо, което е, според мен не само можем, но и трябва да е, постигнем споразумение, по което на ниво Европейски енергиен съюз е въпросът за сигурността. Е, въпросът за това как да реагираме на проблеми. Ето защо е, една от моите главни и основни задачи, както вече казах, ще бъде да разработя план, който да се прилага при спешни случаи, план, който да се даде на разположение на всяка държава членка и тя да прибягва до него, когато възникне проблем. Е, Енергийният съюз не е само солидарност. Енергийният съюз е и отговорност. Е, отговорност, когато трябва да се прояви отговорност. Така че енергийната сигурност е област, в която безспорно трябва да постигнем споразумение и това трябва да се разреши в рамките на енергийния съюз. Господин Едуар Мартин, госпожо Братушек, много се говори за един европейска енергийна общност и вашия ресор е, се нарича Енергиен съюз. Бих искал да попитам, ще ни дадете ли някаква ясна представа, ясен отговор? Как ще запазим националния суверенитет по смисъла на 109, член 194 параграф 2 от договора за функциониране на Европейския съюз и необходимата последователност на енергийните политики? Ще се задоволите ли само с прилагането на третия а, пакет от енергийния а, пакет или ще предприемете някаква инициатива? Искате ли да има някакъв енергиен щит, за да може да се гарантира енергиен достъп до най-бедните наши на нашите най-бедни съграждани. Благодаря ви, господин Мартин, казва председателя. Отговор. Благодаря ви за въпроса. Установяването на енергийния съюз, както вече споменах, ще се базира на три стълба. Първо, по-силен вътрешен пазар – за да можем да го постигнем, трябва да осигурим липсващата инфраструктура. Трябва да осигурим връзка между държавите членки и отделните региони. Необходими са понякога връзки дори в самите държави членки, защото понякога те липсват. Нуждаем се от по-силен и по-добре функциониращ вътрешен пазар. Обедена съм, че по този начин ще имаме и по-конкурентни цени в Европа. Това ще е положително, както за потребителите, така и за економиката. В уводните си думи споменах, че като министър-председател на моята държава успях да приложа изцяло третия енергиен пакет – Всички държави членки трябва да го направят. Разбира се, има някои изключения. Но в по-голямата си част третият енергиен пакет се прилага в държавите членки. Правилата, изложени в третия енергиен пакет, според мен ще ни позволят да отворим енергийния ни пазар – а отваряйки енергийния пазар, осигуряваме по-ефтина и конкурентоспособна електроенергия. Господин Фокс. Добър ден, госпожо Братушек. Явно малко знаете за енергийния съюз. Та за това ще ви питам нещо, което може би познавате. В уводните си думи казахте, че идвате тук смирена, което е доста неподходящ начин да се опишете сама себе си при положение, че си позволихте да се номинирате за комисар при положение, че имахте 4% на последните избори. Новото словенско правителство е, пусна допитване във връзка с вашето номиниране. Вярно ли е, че вие сте отказала да вземете необходимото уведомително писмо и с това сте забавили оценката от доклада? Госпожо, не смятате ли, че би било добре ние да погледнем този доклад преди да решим дали ставате или не за комисар? Благодаря ви. Заповядайте за отговор. Благодаря ви, че още веднъж ми давате възможност подробно да ви опиша процедурата за номиниране на комисар в моята държава. Предполагам, ще се съгласите с мен, че Словения не можеше да чака до края на септември, за да излъчи кандидат. На 18 септември се сформира правителство у нас. Предполагам, осъзнавате какво щеше да се случи, ако Словения не беше излъчила на време кандидат за комисар. Представихме списък с три имена и едното от трите имена беше моето. Господин Юнкер избра мен. Така че може да попитате него, защо избра мен. Аз мога само да му благодаря за доверието, което ми гласува. Новото правителство не е започвало никакво разследване или никакво допитване. Комисията за борба с корупцията взема решение във връзка с доклада и тя заяви, че ще предприеме действие, за да се преразгледа процедурата по излъчване на комисар. Аз винаги съм спазвала закона, никога не съм действала в нарушение с него. Най-лошото нещо, което съм правила, беше да паркирам неправилно, а веднъж превиших и скоростта. Така че аз не виждам никакъв проблем процедурата по излъчване на кандидат за комисар да бъде преразгледана. Познавам законодателството в това отношение и аз съм изпълнила всички правни изисквания. Това, което се твърди, е невярно. Няма а, никакви основания за подозрение. Благодаря ви, господин Петерсен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Братушек. Зарадвах се а, да чуя думите, които използвахте устойчив растеж. Хареса ми също така приоритета, който а, давате на екологосъобразните места. Да, това е потенциал за европейските компании. Този сектор добива все по-голяма мощ. Въпросът ми към вас е как вие, като заместник-председател на комисията и комисар по енергийните въпроси, ще продължите прехода към въглеродна неутралност? Какво ще направите в краткосрочен план? По мое мнение, това е най-трудният въпрос, пред който сме изправени сега. Моля а, да кажете също така как бихме могли да решим търсенето и предлагането на възобновяеми източници, прилагайки вече съществуващото законодателство за енергийна ефективност? Благодаря ви. Имате думата за отговор. Najlepša hvala tudi za vaše uh, vprašanje. Благодаря ви. Съгласна съм с тези от вас, които казват, че целите в областта на климатичните изменения вървят ръка за ръка с целите, които вие току-що упоменахте. Аз повторих това неколкократно днес. Когато говорим за енергийна сигурност, не трябва да забравяме, че трябва да се предприемат бързи мерки, включително и в дългосрочен план. Доста бе направено в миналото, може би много повече трябваше да се направи, но след скорошната газова криза, ние като че ли забравихме, че трябва да се действа. И това отново ме води до идеята за увеличаването на инфраструктурата. Когато говорих за възобновяемите източници, упоменах и интелигентните мрежи. които са абсолютно необходими, за да може да се произвежда електроенергия от възобновяеми източници. Както вече споменах, Необходими си инвестиции. И съм убедена, че всички ние искаме да се борим за екологосъобразен растеж. 300 милиарда евро ще бъдат отпуснати за инвестиции. Това ще доведе до по-добро функциониране на вътрешния пазар и ще увеличи конкурентоспособността на енергийния ни сектор. Благодаря, госпожа Ернст за следващ въпрос. Благодаря ви. Госпожо Братушек, шампион сте в даването на общи и неточни отговори. Сега ще ви дам две възможности. Вие си изберете едната от тях. Първо, след финансовата криза Много държави членки намалиха инвестициите в възобновяеми източници. Държавите, е, към които се прилагаше спасителна програма, значително намалиха тези инвестиции. Та въпросът ми е, какви, ама конкретни инициативи възнамерявате да предприемете, за да може държавите членки да предприемат обратните действия този път? На второ място, как ще гарантирате достъпни цени на електроенергията за домакинствата? Uh, res se е, mogoče že ponavljam, ampak. Признавам, че може би се повтарям. Но нашия енергиен пазар трябва да функционира по-добре. Той ще функционира по-добре, ако завършим инфраструктурата. И именно това ще направим. Това ще бъде основата ни за предоставяне на по-ефтина електроенергия и за по-ефтин пренос на електроенергия в Европа. По този начин и домакинствата ще плащат по-низки цени. Мисля, че именно това беше въпросът ви. Попитахте за някаква инициатива в областта на възобновяемите енергии. Инициативите на този етап се предприемат от държавите членки, тъй като този сектор е в техните правомощи. Ние обаче се опитахме на европейско равнище да постигнем единодушие сред държавите членки, за да може да се намерят подходящи решения на европейско равнище. Преди това обаче ще трябва да предприемем необходимата законодателна рамка, за да насърчим използването на възобновяеми източници на енергия. Мисля, че това може да бъде една от целите през следващите 5 години. Аз горещо вярвам, че възобновяемите източници са важни не само за енергийния съюз, но и за Европейския съюз като цяло. Благодаря ви, господин Ериксон. Тук съм, госпожо Братушек. Днес казахте, че енергийната политика е в ръцете на държавите членки и това е така. Имаме обаче на разположение някои инструменти, които можем да използваме. Аз бих искал да ви попитам, вие готова ли сте да използвате тези политически инструменти? Тези, които са на разположение на Европейската комисия. Например, парламента предлага по-високи и правно вързващи цели за ам, възобновяемите източници на енергия и енергийна ефективност. Европейската комисия пък може да поеме инициативата. Вие готова ли сте да кажете да на исканията на Европейския парламент за по-високи цели и правно вързващи цели или просто и този път ще избегне, избягате от въпроса? Благодаря ви. Отговор. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че от отговорите ми днес стана ясно, че целите в областта на измененията на климата са много важни. Трябва обаче да си задаваме амбициозни и реалистични цели. Европейската комисия не може да действа сама. Нуждаем се от подкрепата на Европейския парламент от една страна, а от друга страна трябва да се стигне и до съгласие сред държавите членки. Ако желаем да се приемат цели, то тогава първо ни е необходимо съгласието на държавите членки. Неколкократно повторих днес, че трябва да бъдем амбициозни но да не забравяме реалността. Да имаме предвид и ограниченията, пред които сме изправени. Ще трябва да работим заедно с държавите членки, защото договора ясно разписва, какви са правомощията на Европейската комисия и какви на държавите членки. И в този сектор държавите членки могат да действат независимо. Аз подкрепям по-високи, по-амбициозни, правно вързващи цели в областта на климатичните изменения. Но всички ние трябва да се придържаме към реалистични цели. Няма смисъл да си задаваме амбициозни цели, ако в крайна сметка не можем да ги постигнем. Добър ден, госпожо Братишек. Може би знаете, че бившия комисар Таяни говореше за индустриално клане в Европа сред, след цената на енергията. Знаете, вие говорихте за електроенергийната мрежа, преноса и така нататък, но основната цел на кризата на конкурентоспособността е прекалената ни ангажираност към неефективни възобновяеми ресурси. Имаме и други неефективни предложения. Въпросът ми е, енергийно интензивните отрасли според вас ще бъдат ли изхвърляни от Европа изцяло, а с това и съответните работни места, или искате да се насочите към други сектори, които не се отразяват по този начин върху околната среда. По този начин обаче може да се стигне до увеличаване на въглеродните емисии. Вие коя альтернатива приемате? Отговор на госпожа Братушек. Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Днес многократно говорих за конкурентоспособността. Но нека подчертая отново. Ако имаме силен вътрешен пазар, ако завършим инфраструктурата, ако осигурим пренос на енергията в Европа, то тогава ще можем да предложим електроенергия на допустими цени за домакинствата и предприятията. Аз съм твърдо убедена, в това си становище. Вие също имате опит от това, което се случва във вашите държави членки. Увеличавайки конкурентоспособността, ще се стигне до намаляване на цената на електроенергията. Словения бе свидетел на това. Цените на електроенергията в Словения намаляха с почти 30%, след като допуснахме на енергийния пазар нов оператор. Това не е просто съвпадение. Ако искаме да запазим сегашното положение, трябва да инвестираме повече. По този начин ще имаме по-голяма наличност на ресурсите, а и цената им също ще спадне. Имаме някои индикации, които ни казват, че цените на възобновяемите източници падат. Смятам, че по този начин можем да увеличим и конкурентоспособността на нашата економика, да инвестираме в възобновяеми енергийни източници, за да постигнем общите ни цели. Благодаря ви. Сега третия кръг от въпроси. Господин Жан-Люк Шапхаузер. Мерси, мадам. Благодаря ви. Госпожо Канат комисар, моят въпрос е свързан с приоритетите ви. Въпросът ви, е, нали вярвате само в пазара и конкуренцията или смятате, че държавите членки трябва също да предприемат действия и в частност за да има прехвърляне на енергопроизводството и потреблението чрез наречените по-къси енергийни цикли. По този начин ще се намали цената и ще се подобри енергийната ефективност. И според мен няма също така противоречие между подкрепването на тези по-кратки цикли и взаимосвързаността на мрежите. Смятам също така, че по този начин ще се насърчи и кръговата економика, която е толкова при сърце на европейската економика, включително и с конкурентоспособността на международно равнище, т.е. Е, кратки цикли, които са по-ефтини, включително и по отношение на производство в процеса автостопанство. Предвиждате ли такъв вид е, по-кратки цикли по отношение на енергетиката? Благодаря ви. Отговор. Много ви благодаря за въпроса. Уважаеми господин депутат, напълно вярвам в разпоредбите на третият енергиен пакет. Вярвам в енергийния пазар и неговото ефикасно регулиране. При все това, както показах и с примера с Словения преди малко, убедена съм, че имаме нужда от повече резерви, ако искаме да намалим цените на енергията в Европа. Повторих го нееднократно днес. Може би наистина започвам да се повтарям, но според мен е от ключово значение е да осъзнаем, че един по-силен и по-устойчив вътрешен пазар ще облагодетелства всички ни. Ето защо целта ни през едните няколко години ще бъде допълнително да укрепим инфраструктурата. За нещастие, някои от проектите в тази област не са толкова добре изготвени, колкото други. Затова и резултати не могат да се постигнат в много кратки срокове. Но дори и след като приключи газовата криза, аз се опасявам, че отново ни чака такава, надявам се да предприемем някакви мерки и да не забравяме важните въпроси, както го сторихме през 2009 година. Трябва да приключим с а, доизграждане инфраструктурата на вътрешния пазар. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар и кандидат заместник председател на Европейската комисия. А сега предавам властта на съпредседателя Чвани Лавия. Благодаря ви. Сега думата има госпожа Шуица. Много ви благодаря, госпожо Братушек. На няколко пъти, пъти споменахте диверсификацията на енергоисточниците. Смятам, че газопроводът в Адриатическо море може да е много интересна идея и много важно предложение, защото по този начин ще се осигурят доставките на газ с происход Азербайджан. Разбирам, че искате да намалите зависимостта от доставките на газ от Русия. И за целта твърдите, че трябва да има много добро сътрудничество с Русия. Спомням си обаче и един видеоматериал, в който ви видях да пеете комунистически песни и да излизате с антиевропейски изказвания. Смятате ли, че време е да сложите всичко това зад, зад себе си и да живеете в, съвременно, в благодаря ви. Благодаря ви за този въпрос и за възможността да ви дам отговор. Нека да започнем с националният въпрос. Записът, който сте гледала, беше направен по време на церемонията четиримата на нали, юбилея на Националния фронт. И песента, която аз пея на този запис, не отговаря на описанието ви. Смятам, че европейските ми ценности и моето, моята отдаденост на тях не подлежат на подлагане под въпрос. Песента е антифашистка. Аз лично никога не съм била член на каквото и да по комунистическо движение – други ме обвиняват, че съм прекалено по-европейски настроена и че, се, че слушам диктата на Брюксел и че трябва да се противопоставя на този диктат. Аз обаче вярвам, че Европа е единственият правилен път напред за моята страна и затова аз много се гордея, че Словения е част от европейското семейство. А по въпроса за диверсификацията на различните маршрути за енергодоставки. Проект, който споменахте, наистина е много важен. Той действително ще намали зависимостта ни от доставки на руски газ. И доколкото знам, проектът напредва по график. Мога само да кажа, че напълно подкрепям този проект, който ви споменахте. Според мен той е проектите, които ще ни помогнат да намалим зависимостта си от един единствен доставчик. Благодаря ви, думата има колегата Гаспара. Грация, президенте. Buon помер... Благодаря ви. Господин председател, добър ден и на вас, госпожо Платошек. Разсълът с който сте натоварен, е много важен. Целите ви са стратегически от стратегическо значение. Те са много смели, дори бих казал почти невероятни за постигане. Затова, извинете, ако действително настоява малко повече от необходимото, разбирам, че разполагате с необходимата политическа воля за постигане на тези цели. Споменахте, че ще настоявате важна част от 300 милиарда пакети за инвестиции, които спомена председателят, да се използват за инфраструктури. Моят въпрос е каква ще бъде стратегията ви? Как възнамерявате да използвате структурните фондове? Споменахте и Европейската инвестиционна банка споменах, че отново ще се върнете на този въпрос. Думата има кандидат комисаря. Най-липше хвала за ваше... Благодаря ви за въпроса. Проектите от общ интерес, ако не се лъжа, в момента има 284 такива проекта, са на стойност между 40 и 50 милиарда евро. И голяма част от необходимото финансиране на тези проекти ще дойде от реалната економика, чрез инвеститори. но е важна и останалата част от финансирането на проектите. И надявам се по-голямата част от пакета от инвестиции от 300 милиарда ще бъдат насочени в тази посока. Трудно ми е да изляза днес с конкретна сума, но съм убедена, че зеленият растеж е наша обща цел, че създаването на работни места е наша обща цел – Данните показват, че проектите в областта на енергетиката, не само инфраструктурните проекти, но и останалите проекти в областта на енергийната ефективност, например, са проекти, които водят до създаване на работни места и допринасят за екологосъобразни економически растеж. Допълнителни източници на финансиране – и допълнителни финансови инструменти биха могли да бъдат разработени с Европейската инвестиционна банка. Това е също вариант и аз ще се стремя за постигането на тази възможност. Благодаря ви. Думата имаме господин Дорман. Много ви благодаря, господин председател. Има въпроса за новите възможни енергийни източници, като например газови, шистовият газ, който би могъл да допринесе за сигурността на енергодоставките. Споменахте обаче, че в някои части на Европа шистовия газ е свързан както с надежди, така и с сериозни проблеми. Ирландското правителство от своя страна взе решение да започне първият проект за добиване на енергетика чрез силата на вълните. Чрез приливи и отливи. По какъв начин ще съблюдавате за това, че общественото здраве и вътрешният пазар ще се адаптират към тези нови потенциални негоисточници. Благодаря ви. Много ви благодаря за този въпрос. Шистовия газ безспорно е една от възможностите, с които обмисляме в момента. Убедена съм, че дадена държава членка трябва да пристъпи към щателен анализ преди да избере подобен вариант, включително и да се направи подробна оценка на въздействието върху околната среда. Този анализ трябва да се осъществи съвместно с Европейската комисия, за да се гарантира, че всички норми, които са в сила в момента, се спазват. Не мога да се съглася с някои от практиките в Съединените щати, които се прилагат там в момента и не съм съгласна с пренасянето на този вид практики в Европа. Един от доводите е, че в Европа късотата на населението е много по-висока, отколкото в Съединените щати. Има и също така притеснения за въздействието на този вид техники върху качеството на водите и околната среда. И всички тези аспекти трябва да се вземат предвид преди дадена държава членка да вземе решение дали да използва този вариант или не. Вече споменах, че задача на Европейската комисия и моя лична задача – протокол и когато дадена държава членка вземе решение да избере подобна опция, всички екологични норми да се спазват и да се вземе също, да се направи също така безплатно предложение по член чистия газ на европейско равнище. Благодаря ви. Господин Душиновски. Благодаря ви и добре дошла, госпожо Братушек. Как възнамерявате да гарантирате спазването на постоянното място на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на Европа и как виждате бъдещето на енергийният микс в Европа. Изглежда, че към момента европейски Европейската комисия не е в състояние да излезе с конкретни факти, но промишлеността се нуждае от конкретни факти, така че се надявам да ни дадете много ясно послание за бъдещето, възможно най-скоро. Благодаря ви. Най-липша хвала за ваше... Много ви благодаря за въпроса. Както вече еднократно споменах днес, Факт е, че в Европа сме прекалено зависими от вносната енергия. Внасяме енергия на стойност средно 1 милиард евро. И ако искаме да намалим зависимостта си, което е в размер на близо една пета годишно, трябва да разработим нашите собствени негоисточници И възобновяемите енергийни източници определено не липсват на територията на Европейския съюз. И те са част от решението. Но тук отново стигаме до въпроса за инфраструктурата. Имаме нужда от инфраструктура, за да може енергията, произвеждана чрез ВИ, да стига до крайните потребители. Изграждането на интелигентни мрежи е сред целите на Европейския съюз и сред целите на Енергийния съюз през идните години. По този начин ще можем ефикасно да се възползваме от потенциала на ВИ. Както вече споменаха днес нееднократно, целите 20-20-20 ще бъдат изпълнени. А по отношение на целите за 2300 година, оптимистично настроена съм, че споразумение ще се постигне в рамките на Европейския съвет до края на месеца. Надяваме се делът на ВИ да стигне до 27%. Но както вече нееднократно споменах днес, енергийният микс попада в правомощията на отделните държави членки и всяка държава членка трябва да е наясно, че само заедно ще можем да постигнем общите ни цели. Благодаря ви. Колегата Юрсиас Арбас има думата. Благодаря ви. Искам да спомена най-старата електроцентрала в Испания, която е разположена в една много гъсто населен район. Подобни централи бяха затворени в Белгия, тъй като са прекалено устарели. Беше повидно централата в Испания да бъде затворена до месец юни, но изглежда, че операторът, който в момента отговаря за нея, възнамерява да я отвори отново. Населението в страната на баските е против безопасността по отношение на енергийните източници също е вашият ресор. Ще направите нещо по въпроса за да бъде затворена най-старата електроцентрала в Испания. И вторият ми въпрос е свързан с рециклирането на отпадъци ще положите ли някакви усилия рециклирането да има приоритет сред различните мерки в областта на управлението на отпадъците? И имате ли конкретни мерки за увеличаване количеството на отпадъци, които се рециклират в Европейския съюз? Много ви благодаря за въпроса. По отношение на конкретният атомна електроцентрала, която споменахте, Трудно ще ми бъде да ви дам конкретен отговор, защото не съм запозната с конкретния случай. Но ще се запозная с него и съм убедена, че ще можем да го обсъдим по-подробно в бъдеще. Както вече споменах, целта на Европейския съюз е да гарантира че нашите атомни електроцентрали, т.е. че европейските атомни електроцентрали са напълно безопасни. И доколкото знам, проведените стрес тестове показаха, че нашите атомни електроцентрали действително са безопасни. Вярно обаче, че в Европа има и голям брой АЕЦ от по-стари поколения и би трябвало да наблюдаваме каква е сигурността на тези АЕЦ много внимателно. Затова трябва и да повишим усилията в областта на научно-развойната дейност. Изпоменахте споменахте технологиите за рециклиране на отпадъци и начините, по които може да гарантираме, че опасни отпадъци се отработват без да представляват заплаха за околната среда. Но Европейската комисия отговаря преди всичко за сигурността. А по отношение на АЕЦ, данниското от Европейската комисия показва, че АЕЦ в Европа са безопасни и това е много важно. Благодаря ви, думата има Яник Жадо. Благодаря ви. Госпожо, аз искам да задам въпрос върху китайския дъмпинг за фото, фотоволтаичните платна. Европейската комисия е, е доказала, че те ги внасят на европейския пазар на половината от себестойността им. Вашето правителство, както и други, е, не са направили достатъчно е, за да създадат антидъмпингови мрежи в Европейския съюз, защото е, това разруши европейското производство и бяха загубени десетки хиляди работни места. Вие казахте, че искате да защитавате европейската промишленост, особено в областта на енергетиката. Та вие, заедно с Европейската комисия, ще защитите ли най-после фотоволтаичната промишленост или и е, както прави все повече Европейската комисия в момента, под влияние на страни като Словения, например, в края на краищата ще се стигне до окончателното изчезване на нашата промишленост, за да задоволим взаимоотношенията си с Китай и да им направим удоволствие. Отговор? Да, благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Този въпрос е сходен на въпроса, който ми беше зададен, когато бях министър-председател дали аз не съм изместила обновяеми енергоисточници като е, източника, за който в момента вие говорите. Е, много е важно да се борим за нашата економика. Трябва да се опитваме да я подкрепяме, но всички тези действия е, трябва да бъдат съобразени с правилата, които се прилагат на международните пазари. Е, това се отнася както за мен, така и за всички останали членове на Европейската комисия. Е, Грация. Председателят, благодаря ви. Господин Пиедичин има думата. Благодаря, господин председател. Е, госпожо кандидат за заместник председател на Европейската комисия, е, колега ме изпревари, когато говори за ядрената енергия. Вие повторихте за пореден път, че държавите членки... Тук съм, ето ме. Да, е, че държавите членки искат да използват енергиен микс. Но за ядрените отпадъци е, не искам да ми казвате, че трябва да се направи всичко необходимо, е, е, за да бъдат безопасни ядрените отпадъци от първо, второ и трето поколение. Не знаемте вие в какъв свят живеете, но в нашия свят съществува корупция и мисля, че тези отпадъци ще бъдат скрити под задника на даден гражданин. Сега, по отношение на разпоредбите, какво ще правите, за да изоставите ядрената енергия в енергийния микс? Най-лепша хвала. Благодаря ви от все сърце. Доколкото държавите членки е, отговарят за създаването на енергийния микс на тяхна територия, ако искате е, да внесете някакви промени, то ще трябва да промените договорите. Същото се отнася и за ядрената енергия. Ядрената енергия също е от правомощията на всяка отделна държава членка. Но аз отново искам да повторя, е, че в духа на действащите договори нашата задача като Европейска комисия е, е да дадем гаранции, е, че ние наблюдаваме безопасността е, на ядрените централи и, както вече ми казаха експертите, стрес-тестовете са доказали е, че ядрените електроцентрали в, в Европейския съюз са безопасни. Лично аз няма да навлизам в подробности. Аз е, вярвам на е, експертното мнение. Но на ниво Европейски съюз ние трябва да гарантираме безопасната работа на ядрените централи. Това е задача на Европейската комисия. Фактът е обаче, е, че е, договора за функциониране на Европейския съюз разписват правомощи на държавите членки в областта на енергетиката и на енергения микс. Председателят. Давам думата на господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Е, неколкократно вие посочихте, е, че един от Основните приоритети е, е разнообразяването на енергоисточниците и на маршрутите. Бих искал да ви задам въпрос. Като министър-председател на Словения, според мен вие направихте Обратното, вие подкрепихте Южен поток за е, в противовес на Набуко. Това е европейски проект. Е, подкрепяйки и Южен поток, вие засилихте зависимостта на Европейския съюз от руския природен газ. Ако станете европейски комисар, какво ще бъде вашето отношение към Южен поток и какво ще бъде вашето отношение към проекта на Буко? Е, ще се радвам да получа ясен отговор, а не пропаганда. Благодаря ви. Аз се надявам, не само се надявам, аз съм сигурна, че ще ви дам съвсем конкретен отговор. Набуко щеше да бъде хубав проект за Европейския съюз. Проект, чрез който ще се увеличи независимостта на Европейския съюз по отношение на енергоисточниците. И до тук Европейския съюз и Европейската комисия не са направили нищо погрешно. Инвеститорите решават какъв е техния интерес и за момента този проект не е на масата. Не е по вина на Европейската комисия. Това беше решение на инвеститорите. За Южен поток. Да. Действително, е, чрез е, Южен поток ще се осъществява пренос на газ от същия източник и няма да има разнообразяване на доставките. Но, когато бях министър-председател, аз подкрепях и ще продължавам да подкрепям твърдението, че всички правила трябва да се прилагат към всички проекти. Това правило се отнася и за Южен поток. Е, всички европейски правила трябва да се прилагат и към Южен поток. Това беше моята позиция, когато бях министър-председател и е, ще бъде позицията, която ще отстоявам като заместник-председател на Европейската комисия. Няма е, да действам по различен начин. Председателят. Благодаря. Господин Дзулин има думата. Госпожо е, кандидат за комисар. Енергетиката и информацията днес и за бъдеще в много по-голяма степен ще бъдат две свързани действителности. Това се отнася за Европейския съюз, както за интелигентните системи, така и за компонентите на енергийните модели. Но за целта трябва да имаме стратегия и регламенти. Това е основната цел на Европейския енергиен съюз. Каква е вашата стратегия? Какво е мнението ви за телекомуникациите в областта на енергетиката? Смятате ли, че това би застрашило европейската енергийна сигурност? Защото по този начин ще се управляват данни върху потреблението. За момента е, това се регламентира на национално ниво. Но как според вас процеса ще се регламентира е, глобално, за да няма заплаха за личните данни на гражданите при отворен пазар на, енергетик, на енергията? Да. Отново ви благодаря. Отново ви благодаря за този въпрос. Ясно е, че Днес ние посветихме много време на обсъждане на инфраструктурата и на нуждите на Европейския съюз. Необходимостта от изграждане на инфраструктура е повече от безспорна. Така че, отново искам да повторя. Ако искаме да приложим нашата визия за ясни цели, за енергиен съюз, който да може да издържа на напрежение и на усилие, да не се променя климата. Мисля, че за целта ние трябва колкото се може по-бързо да укрепим вътрешния пазар и както току-що каза един колега, за целта ни е необходим хардуер, а хардуер означава просто инфраструктура. Необходим ни е и софтуер, а софтуер са ясни правила за функционирането на този вътрешен пазар. Това е. Необходим ни е хардуер и софтуер. Това е нашата задача. За да може вътрешния пазар да функционира гладко. По този начин ще постигнем и целите на енергийния съюз, по-малка зависимост, по-ефтина енергия и по-чиста енергия. Господин Тъжиновски има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат за комисар, тук ние чухме доста неща за вашите приоритети във връзка с възобновяемите източници вие искате да има възобновяеми източници в енергийния микс. Но в много държави членки ядрената енергия или енергията, която се произвежда от твърди горива, имат чувствителен дял, особено въглищата. Така че е, тук е на лице парадокс. Е, ние заявяваме някакъв интерес, обаче економиката ни кара да правим обратното – Днесната економика не ни дава възможност е, бързо да постигнем устойчиви енергийни източници. Така че не е ли редно да бъдем е, по-големи реалисти, когато говорим за развитието на енергийния сектор? Благодаря ви. Благодаря много. през, през цялото време на изслушването аз повтарям, че трябва да бъдем както амбициозни, така и реалисти. Ако ние си поставим амбициозни цели по отношение на възобновяемите източници, аз много добре съзнавам, че нещата не могат да се е, променят изведнъж. Аз много добре знам, че ситуацията е различна в отделните страни. Някои държави членки използват повече твърди горива от други. А, а, други използват много повече възобновяеми източници в своя енергиен микс. Но аз съм убедена, че целите, по които ще се постигне съгласие на Европейския съвет, където е, трябва да има минимум 27% възобновяеми източници в енергийния микс. Аз смятам, че този цел е реалистична, тя е постижима, но едновременно с това трябва да продължим да развиваме нови технологии в областта на твърдите горива, за да има минимално бреме за околната среда. Невъзможно е бързо и изцяло да заменим твърдите горива с възобновяеми енергийни източници. Затова трябва да продължим да инвестираме в нашата промишленост, за да може те да продължат да използват твърди горива, когато това се налага, но с озеленени технологии. По отношение на ядрената енергия, както вече казах в отговор на други въпроси, аз мисля, че трябва Европейската комисия да работи най-вече в областта на безопасността. Благодаря. Следващия въпрос. Е, председателя на Европейската комисия каза, че вие ще трябва да координирате работата на различни комисари. Е, климат, енергетика, е, вътрешен пазар, предприемачество, малки и средни предприятия, околна среда, морска политика, селско стопанство, развитие на селските райони, не на последно място научно-развойна дейност. Аз мисля, че всички ние тук сме съгласни, е, че това е голямо предизвикателство. И за това ви питам, как е, ще гарантирате успех на тази координационна работа? Е, благодаря ви за въпроса. Действително, това е много голямо предизвикателство, не само за мен, а за всички нас. За комисията като цяло всъщност. Новата структура на комисията предполага ново предизвикателство и се предполага структурата да бъде функционираща. Е, как вижда моята роля като координатор на вътрешния пазар, първо, да съм сигурна, че отделните цели в отделните области е, се съвместяват в е, единна стратегия е, по съвместни цели да не се стига до положение, при които има противоречащи цели в различните области. И съдейки по опита ми като министър-председател, когато бях начало на коалиционно правителство с четири различни партии, е, доста умело постигнахме задачи, които всички се умяха да подкрепят въпреки че е, в първоначално се смяташе, че позициите са несъвместими, но съдейки по моя опит като министър-председател, мисля, че ще мога да се свърша успешно работата и като заместник-председател на Европейската комисия. So la parola al collega Grzib. Dziękuję panie przewodniczący. Господин Грзип. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо кандидат за комисар, тук съм. Вие упоменахте, че държите на третият енергиен пакет. Поставихте акцента и върху необходимата инфраструктура за постигането на единен вътрешен пазар. Според вас това достатъчно ли е, за да осигурим всички инвестиции, които са ни необходими за газопроводите и за енергийната мрежа в Европа? в много мест, на много места в Европа все още можем да говорим за енергийна пустиня. Там просто няма нищо. Та въпросът ми е следният. Смятате ли, че може да има изключение от правилата, предвидени в пакета? Например, за Южен поток. Бих искал да попитам също така какво е мнението ви за повторението повторния износ на газ при наличие на руска забрана? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Благодаря ви за въпроса. Да, убедена съм, че енергийния пакет трябва да бъде приложен в своята цялост във всички държави членки, без изключение. Това се прилага също така и за всички инвестиции, включително и за Южен поток. Всички инвестиции подлежат на едни и същи правила, без изключение. Малко по-рано Казах същото с други думи, казвайки, че се нуждаем както от хардуер, така и от софтуер. Т.е. както от по-твърди правила, така и от по-меки. Важното е обаче да имаме правила. Ясни правила. Преди това обаче трябва да се уверим, че имаме и действащ пазар. Затова и казах, че инвестициите са толкова важни. Защото само след като имаме инвестиции, можем да говорим за завършен един пазар. Обедена съм също така, че Европейския съюз, Енергийния съюз трябва да говори в един глас и зад граница. Смятам също така, че е важно да бъдем единни и пред Русия. В рамките на Европейския съюз трябва да стигнем до съгласие за това, което възнамеряваме да правим и за начина по който реагираме пред Русия. Това е правилният подход, ако искаме да бъдем силен партньор – всяка държава членка по-отделно е много по-уязвима, отколкото Европейския съюз обединен. Затова смятам, че ако говорим в един глас, ще бъде правилното решение. Благодаря ви следващия оратор. Да, тук съм в ляво. Говорим за единия глас на Европа и за постижимите цели. Знаете, че Европейския съюз постави приоритет като приоритет климатичните изменения. Поехме ангажимент в това отношение. Вие ще бъдете основния преговарящ за Европейския съюз. Това е много важно, защото скоро ще има конференция в края на годината. Ще имаме и среща на върха в Париж през 2015 година по темата. Ако разбирате необходимостта от постижими цели, може ли да ни уверите, че вие сте компетентна да бъдете основния преговарящ. Кажете ми една основна и ясна и конкретна цел и ми кажете начина по който възнамерявате да я постигнете. Uh, най-лепша хвала. Благодаря ви за въпроса. Промените в околната среда Климатичните изменения са голямо предизвикателство не само за Европа, но и за другите държави. Вече споменах, че спешно трябва да предприемем конкретни действия. Следващата година в Париж до края на 2015 година трябва да приемем правно обвързващи цели по отношение на климатичните изменения правно обвързващи цели, които се прилагат за всички, не само за Европа. Мога да ви уверя, че ще направя всичко възможно, за да постигна това. Обедена съм и че ще успеем в Париж. Все още нямаме ясна цел. мога да ви цитирам някои цифри за Европа. Мисля, че партньорите ни САЩ и в частност Китай могат да ни последват при определянето на тези цели. Само ръка за ръка, всички заедно можем да се справим с проблемите на околната среда. Както сега, така и за в бъдеще. Обедена съм, че и другите държави са притеснени от проблема. Те също осъзнават, че се нуждаем от правно вързващи цели. Ние ще използваме механизма за търговия с квоти. Тази схема има за цел да се постигнат целите в областта на околната среда. Китай, например, проявява интерес към тази схема за търговия. Вече са установени контакти с колегите в Китай, което само ми дава надежда, че и другите държави гледат сериозно на въпроса. Благодаря ви, господин Релу. Благодаря ви. Много въпроси ви зададохме в енергийната област и вие давахте все един и същи отговор. Определено имаме съмнение по отношение на политическото ви минало и за това ви зададохме въпроси и там отговорихте по същия начин. Казахте, че трябва да говорим в един глас сред държавите членки спрямо другите държави. Та въпросът ми е, вие защо смятате, че точно вие с вашата квалификация може да изпълните задачите си? Какви са вашите специфични качества, които ще ви помогнат да обедините държавите членки, да ги накарат да говорят в един глас извън Европа. Отговорихте едно и също на всички въпроси, което ме кара да мисля, че това не е толкова лошо, защото поне няма да си сменяте мнението лесно. Отговор. Уважаеми членове на Европейския парламент, ако е, желаем да бъдем по-силни, е необходимо да бъдем единни пред третите държави. Затова и непрекъснато поставям акцента на този момент. През последната година и половина Трябваше да се боря, за да убедя международните финансови пазари, че Словения няма да фалира. А всички медии и политици в Словения и извън страната твърдо вярваха, че Словения ще фалира. Аз предприех мерки, които показват, че думите са си думи, а делата дела. Затова смятам, че можете да ме утвърдите за заместник-председател на Европейската комисия и за комисар. Давате си сметка, че аз няма да действам сама. Моите колеги и комисари и председателя на Европейската комисия – ще работят заедно с мен. А това е много по-важно от въпроса кой ще бъде основния преговарящ. Това, което е най-важно, е Европейската комисия да говори в един глас, да бъде на единно мнение. В колегиума от комисари всички ще следваме една политика. И плана предложен от председателя Юнкер, ще ни позволи да работим по този начин. Опита, който натрупах през последната година и половина, когато бях начало на нашата държава, в един от най-трудните моменти, определено ще ми помогне. Благодаря ви, колегата Пош. Благодаря ви. Госпожо Братошек, вие се оттеглихте от поста си в Словения. Защо? Защото бяхте обидена ли? Аз смятам, че не трябваше да си подавате оставката. Можехте да продължите да работите. А ако не го бяхте направила, тук щеше да бъде друг кандидат. Кандидат, предложен от Словения и правителството на Словения. Интересно е, че в началото вие не бяхте в списъка с кандидатите. Бяхте а, обаче изтъкната като единствения такъв. Това е един неморален. Това е една неморална постъпка. И тя се разследва. Какво ще стане, ако разследването покаже, че е имало нарушаване на закона? Ще подадете ли оставка или ще си останете в комисията? Лепша хвала да има можност ще енкрат образложение. Благодаря ви за това, че отново ми давате възможност да обясня как точно, се, как точно протекоха нещата в Словения. Обедена съм, че тук си играем вътрешно национални игрички. Словения изпрати списък с три имена в Брюксел. Не знам за какъв списък а, говорите вие, но единствения списък с кандидати, който словенското правителство излъчи кандидатите си в Брюксел, включваше и моето име. Председателя на комисията можеше да избере някои от другите кандидати. Имахме още един представител на женския пол, имахме и представител на мъжкия пол. Не знам за другите държави, но до сега в Словения нямаше проблем някой да бъде кандидат, докато упражнява и политическа функция. нещата излязоха малко от контрол в Словения, но вече ви казах, че никога не съм имала проблем с закона. Повярвайте ми. Аз твърдо се боря с корупцията. съдебната система, полицейските служби работеха заедно, когато бях министър-председател, защото искахме да се борим с корупцията. Благодаря ви, Елизабет Костингер. Благодаря ви, господин председател, госпожо Братушек. Все още не сте дали отговор на колегата, който се изказа преди мен. Ако има конкретни доказателства за вашата вина, ще се оттеглите ли от поста си? Искам ясен отговор да или не. На следващо място. Седемнайсет милиарда за електроцентрала в Англия. Това са средства, които трябва да бъдат отпуснати, дори да продължим да работим за възобновяемите енергийни източници. Какво е вашето мнение? Европейския съюз трябва да играе водеща роля в областта на възобновяемите източници. Моля ви за ясен отговор, а не за уклончив такъв. Благодаря ви. Както вече казах, зная как трябва да действа политик, ако се докаже, че е нарушил законодателството. Не мисля, че е необходимо да повтарям, но в този случай нито една от институциите не стигна до извода, че е имал злоупотреба. Това са слухове които просто е, се разпространяват тук през последните няколко дни. това е всичко, което мога да кажа по въпроса. Когато бях в комисията за борба с корупцията и говорих с президента, ми дадоха с председателя на комисията предполагаме, дадох всички гаранции, че не съм нарушила закона. Зная много добре какви са задачите на Европейския комисар. Държавната помощ обаче трябва да се отпуска съгласно правилата. Няма изключение от тези правила. Не може да се отпуска държавна помощ, ако не са изпълнени правилата. Вие упоменахте сумата от 7 милиарда евро, се чува а, сега, не 17. Не съм запозната с този случай. Благодаря ви. Um, thank you, Chair, Vice President Designate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 clearly we are nowhere near the target. So concretely, what is your vision for those member states? До никъде не сме с постигането на тази цел. Какво е вашето а, мнение? А, как ще осигурите постигането на тази цел? А, ораторката цитира заключения на съвета, според които не трябва да има енергийна и газово изолирана държава членка. Следващия ми въпрос е как ще гарантирате бързото прилагане на сегашното законодателство? Знаем, че имаме и регламент за телекомуникационните мрежи, което а, е обвързващо с целите си през следващите три години. Вие как ще осигурите изпълнението на този регламент? Благодаря. Ja, pravzaprav se danes celo zaslišanje vrtimo okrog infrastrukturnih projektov. Благодаря ви. В случая става въпрос за проекти за инфраструктура. Осъзнавам, че в това отношение има много проблеми. За мен ще е трудно да променя миналото. Много неща е трябвало да бъдат направени след 2009 година. ако не се има 23 проекта в енергийния пакет. Това са най-спешните проекти, които трябва да бъдат подкрепени, ако искаме да подсилим инфраструктурата си. Това е свързано и с проблема, който вие упоменахте. Това е нашата задача, нашето задължение. Проектите, които не са били изготвани или стартирани до сега, не се знае каква ще е тяхната съдба. Аз не мога да променя миналото. Трябва да подготвяме по-добре проектите и аз ще вложа цялата си енергия за да може най-важните и неотложни проекти в енергийната стратегия да бъдат приложени по начина по който трябва. Осъзнавам изцяло, че енергийната сигурност до голяма степен зависи от изпълнението и завършването на вътрешния пазар. Благодаря ви госпожа Спираки. Благодаря ви, господин председател. Държа да уточня, че настоявам на въпроса, който ще задам. То е от принципно естество за мен – когато кандидата за заместник председател на Европейската комисия по време на парламентарните избори в Словения през 2014 година, вашата кампания изобилстваше от антиевропейски лозунги. Първо твърдите, че, спе, че сте спасили Словения от Европейския съюз, а сега тук ни обяснявате, че сте спе, е, спасили Европа от словенските проблеми. Да живее комунизма, според мен, не е антифашистски лозунг. Според мен това е един лозунг, който противоречи на европейските ценности ти, а това беше от лозунгите в а, вашата предизборна кампания. Също така сте заявили, че Европейския съюз е банда разбойници. Има една друга песен, която беше част от а, кампанията с съмнително съдържание. Въпросът ми според вас, наистина сте подходящия човек за този пест и за този пост и смятате ли, че личните ви убеждения съвпадат с целите и задачите на заместник председател на Европейската комисия? Да, благодаря ви за въпроса. Благодаря ви за възможността още веднъж да отговоря на същия въпрос. Първо, изказванията следва да се позовават на конкретни факти. Никога не съм казвал в писмен или в устен вид нещо, което би могло да ме представи като антиевропейка. Аз съм горда, че съм словенка и съм горда, че съм европейка и съм много горда, че като министър-председател успях да извадя страната ни от най-тежката криза, в която е попадала без външна помощ. И смятам, че Европа трябва да се гордее с факта, че Словения сама успя да разреши проблемите си. Защото, в крайна сметка, решаването на проблеми в други държави е цена, която всички европейци трябва да платят. Ето защо с гордост мога да заявя, че това, което ние постигнахме през последната година и половина, беше много трудно, но ние наистина постигнахме отлични резултати. Споменах отново церемонията, на която присъствах, както вече казах, тя беше част от ам, церемониите, по, свързани с отбелязването на Националния ден на Словения. Всички поли, видни политици присъстваха на това мероприятие. Аз а, се включих в а, пеенето на една антифашистка песен, която е добре известна в Словения. Всички сме съгласни, че Европа се основава на общо европейски ценности, така че нямам основание да се извинявам на когото и било за каквото и да е било. Благодаря ви. Думата има господин Кофът. Много ви благодаря, госпожо Братушек. Ето тук съм. Натоварена сте с много важен ресор и действително бих искал да разбера какво ще направите, ако бъдете назначена на поста. Много ясно заявихте, че трябва да работите, за да се превърне Европа в номер едно по отношение на възобновяемите енергийни източници. Въпросът ми обаче е как смятате конкретно да постигнете тази цел, която беше в писмото ви за назначаване, ако не се лъжа? Също така бих искала да ви попитам. Твърдите, че трябва да работим за запазване на конкурентоспособността. способността. Смятате ли, че 27% ВИ до 2300 година е, е достатъчно? Смятате ли, че това ще ни направи конкретно способно или трябва да положим много повече усилия? И също така, как ще гарантирате, че в е, Европа имаме възможност за ефикасен износ на ВИ и на енергия, произведена от ВИ от една държава членка в друга. Как смятате да превърнете тази цел в реалност? Благодаря ви. Бом зачела тук на концу. Ще започна с последният коментар. Инвестиции, инвестиции, инвестиции. Ще направя всичко възможно, за да може пакетът, обявен от председателят Юнкер, да бъде насочен към ключови инвестиции и голяма част от този пакет би следвало да бъде посветен на проекти в областта на енергийната ефективност и други подобни проекти. Чрез проектите за енергийна ефективност изпълняваме едновременно две цели. Намаляваме емисиите от въглероден диоксид, постигаме целите в областта на борбата с изменението срещу, срещу изменението на климата. И втората цел, която постигаме е намаляване на зависимостта ни от вносна енергия. По този начин Европа ще стане по-независима в областта на енергетиката. Говорим за цели, които бяха споменати нееднократно днес, целите в областта на възобновяемите енергийни източници. В някои държави членки конкретните цели не са напълно приемливи. Ето защо в Европейския свет трябва да се постигне споразумение, че до 2030 година делът от възобновяеми енергийни източници трябва да бъде поне 27%. Някои държави членки ще постигнат тази цел много лесно, други ще имат доста повече трудности. Знам, че се повтарям, но съгласно договорите, държавите членки сами носят отговорност за определянето на техния енергиен микс. Не можем да определяме норми и цели в области, по които нямаме тези правомощия от договора, но ако си поставим още цели, мисля, че може да ги постигнем заедно. Благодаря, господин Мело има думата. Благодаря ви, госпожо комисар. Госпожо кандидат комисар. Твърдите, че зависимостта от доставки от газ от Русия е 60% в момента и може да се повиши до 80% в едното десетилетие, но тази тенденция може да бъде променена. Днес чух че Португалия и Берийския полуостров ще играят ключова роля в това отношение. При нас са разположени 7 от 12-те газ терминал в Европа на Иберийския полуостров и можем да намерим, да предоставим альтернатива за 50% от е, доставките от газ идващи от Русия. Но за целта ни трябват е, съответната инфраструктура. А, в момента има само 1,6% оперативна съвместимост между мрежите на Франция и Испания. Така че бихме могли да заменим Русия с Португалия и Испания, ако разполагаме с необходимата инфраструктура за, за, целта. Искам конкретен отговор. С какво, какво е вашето мнение по този въпрос? Много ви благодаря. Уважаеми членове на Европейския парламент, отново се връщам на въпроса за инфраструктурата. Инфраструктурата е причината, поради която нашият вътрешен пазар не функционира толкова ефикасно, колкото би трябвало. Отново ще повторя, трябва да гарантираме взаимосвързаността между държавите членки и отделните региони в отделните държави членки, за да се гарантира ефикасен пренос на енергия. Напълно съм съгласна с казаното от вас. И мога само още веднъж ще повторя, че ще направя всичко по силите си, за изграждане на инфраструктурата, от която толкова много се нуждаем, възможно най-бързо. Но не мога сама да променя всичко. Не мог... И в частност не мога да променя стореното в миналото. Вярно е, пропуснахме някои възможности, но сега е време да започнем да работим още по-усилено. И председателят Юнкер ясно заяви, че голяма част от пакета за инвестиции ще бъде насочен към инфраструктурите в областта на енергетиката. Само един добре свързан вътрешен енергиен пазар може да гарантира един добре функциониращ, устойчив енергиен съюз. Благодаря ви думата има господин Матиас Гроте. Благодаря ви. Госпожо Братушек, пред нас стои една евентуална заместник председателка на Европейската комисия, която по продължение на 3 часа нито веднъж не спомена схемата с търговия с емисии. Искате предприятията да инвестират в бъдещето и в нови технологии. Каква според вас ще бъде една адекватна цена за въглерода? Колко какво според вас от сертификатите за продажба на квоти с емисии на въглероден диоксид трябва да бъдат изтеглени от пазара, за да може да функционира ефикасно схемата за търговия с емисии? Благодаря ви. Много ви благодаря. Да, може би моя грешката, че не споменах схемата, но никой не ми зададе този въпрос. Напълно съм убедена, че този механизъм е важен за постигане на целите в областта на околната среда, които сме си поставили. По въпроса за цената, трудно може ние да, обясни, да определим цената. Пазара ще я определи. Факт е, че кризата, която преживяхме, оказа своето въздействие и в тази област. И цената на квотите за емисии в момента са, е доста по-ниска от очакването. Аз лично подкрепям въвеждането на тъй нареченият резерв на пазара. Има предложение за въвеждане на такъв резерв от 2021 година нататък. Някои държави членки предлагат по-ранна дата, Въпросът сега ще се обсъждам, но аз съм твърдо уверена, че механизмът е подходящ и съм убедена, че този пазарен модел ще продължи да функционира много успешно. Обедена съм, че посредством този механизъм ще постигнем целите си в областта на околната среда. То наистина е от ключово значение, така че да, въвежда подкрепям въвеждането на тъй нареченият е, механизъм за стабилност на пазара. Благодаря ви. И последна думата има господин Петър Лизе. Много ви благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, бих искал още веднъж да ви дам възможност да отговорите конкретно на конкретни въпроси разполагате не само с последните две минути за отговор на моят въпрос, но и окончателното и заключителното си изказване. На първо място, вашият бъдещ колега в Европейската комисия, господин Каниете, прие редица много конкретни ангажименти. Той се ангажира за поне 30% енергийна ефективност, задължаваща цел – ангажира така по отношение на търговията с квоти с емисии и че е готов да подкрепи този нов механизъм, ако Европейския парламент също го подкрепи. Той също така много конкретно се изказа за целите за 2030 година. Запознате ли с тези ангажименти по Косника? Ние да ще ги подкрепите или, или ще, спомог... ще блокирате неговите цели? Второ място, отново се връщам на песента ви. Твърдите, че тя не е про-комунист... Тя не е по-комунистическа, е антифашистка и че тя подкрепя цели... на Европейския съюз. Разбирате, че това ни създава известни проблеми тук в групата на НП. Najlepša хвала. Бом то песен, мислим да съм... Много ви благодаря. Мисля, че вече достатъчно добре обясних е, какво представлява тази песен, но отново ще го повторя. В Словения тази песен се възприема като антифашистка. Тази песен също така се пееше, когато Словения се бореше срещу предишната система на управление в страната, така че аз наистина нямам проблеми, никакви про- проблеми с нея. По въпроса за ангажиментите, прияти от колегата, напълно съм запозната с тях и за това нееднократно днес споменах, че в момента се обсъжда задължаваща цел от поне 27% възобновяваме енергийни източници и 30% енергийна ефективност. Аз всъщност също подкрепям тези цели. И в това отношение няма разминаване в становищата ни с колегата. А по въпроса кой ще взема участие на различни мероприятия на международната сцена. Този въпрос всъщност не е чак толкова съществен. Важно е и двамата да се изказваме с един и съща, една и съща риторика и двамата да се борим за постигане на едни и същи цели. А по въпроса на общите ни цели до 2050 година, Уверена съм, че ще постигнем общи цели и ангажименти с международните ни партньори, а именно намаляване на емисиите с 80%. Така че съм убедена, че ще намерим споразумение за конкретните цели с международните ни партньори и дори съм убедена, че ще се споразумеем за още по-обвързващи цели. Е, формалменте... Председателят бих искал да благодаря официално на всички колеги и на кандидата за комисар за неговите отговори. И ясно е, че всички колеги очакваха няколко допълнителни подробности. Затова бих искал да помоля нашия кандидат за комисар да направи едно завършващо изказване в рамките на